Искам да направя едно съобщение. Аз говорих с представители на Народната партия на социалистите, демократите и на ЕКР във връзка с техните назначения за различните комисии. Те ще бъдат включени в дневния ред и докато се приеме този протокол,